Ladies and gentlemen, dear colleagues, we can continue our meeting. И така, колеги, да продължим заседанието си. За мен е удоволствие да приветствам доктор Али Абдел Ал, председател на Камерата на представителите. Делегацията включва Терек Ардуан и посланник Кали Албакли. Господин доктор Абдалал, вие сте гост в парламента не за първи път. Ние подкрепяме стабилността във вашата страна, стабилността на правителството и институциите. Разбрахме, че новоназначеният министър-председател е, е поканил 8 жени в своя кабинет. С интерес очакваме вашите изказвания за ситуацията в страната. По отношение на сигурността знаем, че египетската армия с 17% оттегля своите войници от Синай. Интересно ни е какво ще кажете за ситуацията в Египет, Либия и Каза. Доктор Абдал Ал също така участва в ротиращото председателство в двустранното партньорство Европейски съюз Египет. В този смисъл ние приветстваме партньорството с Египет, инициатива, която започна през юли 2017 година. Целта ни е да поощрим човешките права, ценностите, въпросите за миграцията и сигурността. И накрая подчертаваме, че ситуацията с човешките права и извиващото се пространство на гражданското общество продължават да бъдат загриженост о нас и са част от диалога в нашето партньорство. Ние искаме свободите които са заложени в Конституцията на Египет, да бъдат спазвани. Господин Ардел Ал, имате думата. Благодаря, господин Мак Алистър, председател на Комисията по външни работи в Европейският парламент.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 превод на от френски на арабски или на английски и така нататък, но ще се опитам да говоря френски. И, и моят реч ще бъде преведена и на другите европейски езици. Благодаря на господин Мак Алистър, председател на Комисията по външни, за външни работи на Европейският парламент. Благодаря му за поканата, която високо ценя. За първ път председател на Египетският парламент посещава Европейският парламент от 2004 година насам. От 30 юни 2013 година положението в Египет се промени коренно. Приехме нова конституция, избрахме нов президент и нов парламент. Нашият парламент а, имат 576 члена. Депутета, депутат. А. Не, не, няма никакъв проблем, просто господин депутата ще иска да ви зададе въпроси после. Аз мислих, че има възражения на казаното от мен. On a euh, 90 femmes. 90 euh. е, са жените депутати, 39 представители на коптската общност и 20 политически партии. Е, мнозинството в е, в парламента е се дължи на коалиция между няколко партии. А, работиме по голям брой за нормативни уредби, за да промениме економическото и социално положение в страната. Работихме на над 60 закона някои от които имат за цел да задълбочат равенството между египтяните и по-специално между мусулманската и копската общност, включително и за строежа на храмове. В миналото имаше проблеми с изграждането на копски храмове, а от следствие на този закон джамии и църкви се строят по едни и същи правила. Правилата за за строеж са абсолютно същите, както за строежа на джами, така и строежа на църкви. И този закон имат за цел да постави египтяните в равноставно, равностойно положение равноправно положение. А, второ, закони свързани с промяна на социална, социалният климат и положение египтяните не разполагат с средства за здравеопазване и социалните грижи не бяха много развити. По силата на този закон всеки трябва да плати известна вноска, за да може да получи социална защита. Трето, закони за инвестициите. Улесняват се условията за инвестиции. Инвеститорите могат да прехвърлят средства за инвестиране в Египет и печалбите могат да бъдат трансферирани извън страната. По, по този начин ние се хармонизираме нашето законодателство с международните правила за защита на инвестициите по силата на закона са забранени е, е забранено експроприира, експ, експроприирането и по този начин ще защитиме чуждите инвестиции в Египет. Закон за свободата на пресата. Съгласно разпоредбите на закона, Забранено е журналисти да бъдат съдени за изразяване на мнения. Независимо дали тези мнения са изразени в писмената преса, телевизията или други комуникационни мрежи. Това са основните закони, които приехме в последно време. Другият пакет закони са посветени на економически, политически и социални реформи. Знаете какво е положението в Египет днес? Много са предизвикателствата, пред които сме изправени. Първото предизвикателство е тероризма като явление. Второ предизвикателство проблема с незаконната емиграция. Имам проблем консерна. Трето предизвикателство – економическото положение в страната. Що се отнася до, тер... до тероризма, това явление е тясно свързано с незаконната иммиграция. В Египет тероризма както по, по въпроса на а, тероризма беше обсъден с много колеги тук в Европейския парламент, председателя на парламента, включително и председателя на комисията по отбрана. А, но терори, терор, тероризма е явление, което а, съществува в Египет от 1981 година и започна с убийството на президента Ануар Садат от а, мюсюлманин фанатик. От тази дата нататъка можем да кажем, че тероризмът съществува в Египет – и се превърна в явление, което от регионално прерасна в международно. За да спреме тероризма, трябва да има международна международно сътрудничество и политическа воля. Т.е. всички държави трябва да се обединят, за да се противопоставят на явлението тероризъм. Първо, що се отнася до трансфера на средства – Тоест, всяка, всяка държава трябва да упражнява контрол над трансфера на средства, финансиращи тероризма и също така да се мобилизира гражданското общество. Много е важно да бъде финансирано гражданското общество, но също времено трябва да бъдем много бдителни и предпазливи и да прилагаме прин, принципа на прозрачност. Отделните асоциации и организации на гражданското общество трябва да, да заявяват происхода на средствата, с които разполагат. И имаме проблеми с в Египет, има асо, асоциации, които събират пари от гражданите по улиците, твърдейки, че ще построят джамия, училище, болница, но нещата са съвсем други на практика. Това е всъщност един начин да се съберат средства, които да се отклонат към съвсем други цели и които често служат за финансиране на терористични действия в Египет или а, в други страни. Така че в международен план дър... всички държави трябва да си сътрудничат с цел контрол на терористичните действия, т.е. чрез контрол на средствата, които финансират тероризма. Също така трябва да има обмен на информация между различните държави, а някои държави не желаят да споделят информация с която разполагат относно, да речем, е някакво терористично деяние или лица, които се считат за терористи в страната, чието граждани са в страната си. И и които след това могат да действат в Европа, Съединените щати или Близки изток. Още веднъж казвам всички държави трябва да си сътрудничат в тази област и да си сътруднат също така в областта на информацията и медиите, защото някои телевизионни канали, някои медийни канали подстрекават тероризма. Някои телевизионни канали, които дори излъчват предавания от Европа, подтиквайки към терористични действия. Египет е, носи огромна отговорност в тази област Ah, ok. Voilà. Il m'est demandé d'être. Euh... Mais je suis obligé parce que la situation concernait la. Казаха ми да бъда по-кратък. Легал, е, c'est très important. Но тероризма и незаконната миграция са важни явления. Това е основният, основният проблем и незаконната иммиграция. Египет е, изправи огромни усилия за да контролира незаконната миграция от е, септември 2007 година нито, нито един кораб, нито един мигрант не напуснал а, територията на Египет, за да, за да отиде в Европа. Но, а, и, но има каналджийски канали за прехвърляне на мигранти от а, Либия и други. И за това Египет полага огромни усилия, за да контролира това явление, защото това гарантира стабилността на Египет и съответно на Европа. Ако можем да гарантираме стабилност в Египет, допринасяме за стабилността на Европа. Призовавам нашите европейски приятели и по-специално Европейският парламент да ни помагат. Да ни помагат за да запазиме мира в Египет и в Близкият изток защото знаете, че това е, е регион на с проблеми, с много конфликти в Либи, Либия, Сирия, Судан, Йемен и повече от 10 милиона иммигранти от тези страни са се заселили в Египет. И от тях 700 хиляди са сирийци. Това е положението с няколко думи, положението в Египет. И използвам, възползвам се от случая, за да обсъдиме събитията с, с вас, да проведем диалог и да сближиме гледните си точки, защото има много области, в които бихме могли да си сътрудничен в интерес на, е, на нашите страни по въпроси свързани с е, Египет, Близкия изток като цяло. и положението в в региона, както и проблемите свързани с износа на газ, тъй като Египет се превръща в основна страна износител на газ в Близкият изток. И още веднъж разчитаме на нашите е, европейски приятели да ни помогнат. Да, в Египет има проблеми, свързани с гражданското общество, човешките права. А, и за това трябва да, да бъдем подпомогнати, за да намериме съвместно решение на проблемите. Очаквам а, а, вашите отговори, а, вашите въпроси. Ще се опитам да отговоря. А, много съм отворен съм да чуя предложения. А, ако имате някакви тревоги, свързани с Египет, много ви моля да ги изразите. Благодаря, господин председател. Thank you very much, Mr. Speaker, for your... Благодаря за вашите въведителни бележки. Осем колеги искат думата. Госпожа Лохпилер е деветата ораторка. Искам на всички ви да дам думата. Затова предлагам да се ограничите всеки до една минута. След това може да отложим дискусията с представителите на Катар за 10 минути. Господин Преда. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател на парламента в Египет. Радвам се, че имаме възможност да обмениме мнения по важни предизвикателства като тероризма, незаконната иммиграция и нестабилното положение в Близкия изток. Египет е важен партньор на Европейския съюз, а стабилността в региона е от огромно значение за нас. НП е подкрепи усилията за мирен демократичен преход във вашата страна и за подобряване по положение, за подобряване на зачитането на човешките права във вашата страна. Президента Сиси е, каза, че наистина трябва да се е, създаде едно ново пространство на граждански права в страната. Какво смятате за, примерно, една мисия на парламента в вашата страна, за да се обсъдат тези проблеми? Господин председател, по принцип, ние събираме няколко въпроса и след това ви обобщавате. Господин Соле от Социалистите и Демократите. Oh, you, I will take the right. floor for the Greens. If sorry, then we fell. Okay. You're on the wrong list. Sorry. Okay. Uh, Mr. Извинявайте, извинявайте, грешка, господин Кар. Thank you, Chair. Um... Благодаря. Е, уважаеми господин председател, искам да говоря за Близкия изток и за други страни. Споменахте и Газа. Какво може да направи Египет за Газа и за Близкия изток? Вие не говорихте за ситуацията в Газа и Израел, ситуацията между тези две страни. Как може да посредствате мира? Освен това, говорихте за няколко закона, които сте при, приели напоследък. Имаше обаче протести, протести срещу а, арестуване на опозиционери. Какво ще кажете за това? И накрая Италянецът, който бе убит в Египет, има разследване. Това е Юлио, Джулио Ражени. Докъде са стигнали разследванията по неговото убийство? С това приключвам списъка за изказване. Господин Абашия, благодаря. Добре дошли, господин доктор Абдуал. Аз съм бил няколко пъти в Египет и смятам, че Египет се развива добре, но искам да ви попитам за туризма. Сигурността е много важна. Е, сигурността, когато туристи идват в Египет. Хубаво е да има обслужване на едно геше, така да се каже, когато туристите имат оплаквания one of the central pillars of your new legislation in your constitution. Does that apply to foreign presses? Тоест, звеното за туристическата полиция. На следващо място Алжазира. Ние по принцип смятаме, че трябва да има свобода на пресата в Европейския съюз. Това е основна ценност за нас. И искам да ви попитам също така за вашия конфликт с Катар. Как смятате да го решите? Благодаря. Господин Островичиус, добре дошли в Европейския парламент, господин председател. От името на либералите искам да изразя нашата загриженост за натиска върху гражданското общество. Има ескалация в този смисъл. През последния месец има индивидуални казуси, натиск върху блогъри, върху независими активисти, например Амал Фатил – който публикува видео за сексуално насилие и малко след това той бе арестуван. Ние оценяваме, че Марсен Хасан бе освободен под е, условно, но бихте ли могли да коментирате възможността за приключване на действието на закона за драконските мерки за сигурност и закона за протестирането. Благодаря, господин Соле. Аз бях в Кайро и се срещнах с активисти. Вчера една активистка е обвинена и срещу нея се води наказателно дело. Господин председател, на какво основание обвинявате активистки, когато те се застъпват за свободата на жените? господин Бургезио. Благодаря. Ваше предвъзходителство. Добре дошли и благодаря. За позицията на Египет по отношение на тероризма и миграцията – Хубаво е, когато един африкански политически ръководител говори по този начин. Ние подкрепяме тази политика. Искам да говоря за плана Маршал, който бе обявен от парламента и председателя Таяни. Но това е помощ, която трябва да се приложи. Вашата страна има нужда от тази помощ. Много е важно да се развие туризма. Днес е ясно, че европейците трябва да пътуват в Египет и да инвестират в Египет. Господин Шопрат. Благодаря, господин председател, за тези ясни обяснения за промените, които се извършват в гражданското общество, като ги политолог познавам, си давам сметка, че Египет е, е обект на атаки от всякакви екстремизми и трябва да се вземат мерки. Но смятате ли, че на южния на южно, от, на юг от Средиземноморието, на, е, ваши, на южният бряг на Средиземноморието, могат ли да се създадат центрове за иммигранти? Е, знаете какви са проблемите, с които се сблъскваме. Има ли възможност е, Египет да бъде наш солиден партньор за развиването на подобни центрове. Господин Епадидеус. Благодаря. Господин председател на парламента, добре дошли. Имам два въпроса най-напред. Вие говорихте за положението на отношенията ви с Турция. Знаете ли, че от страна на Египет има желание за развитие на економическата зона. По отношение на Гърция има една зона на юг от Крит. Как изглежда вашето отношение по, по, към тази зона? Благодаря, господин председател. Благодаря. Добре дошъл, господин председател и благодаря ви, че говорихте на френски. Египет е голяма страна, която е много важна за стабилността и мира в региона. Три въпроса. Каква е, какво е мястото и ролята на Египет и на египетският парламент, което което може да доведе до разрешаване на кризата в региона и включително и кризата между страните от Персийският залив. Второ, вие при призовахте за обмен на информация между разузнавателните служби. Но в, в Европа се работи за дерадикализиране на екстремисти. Можете ли да ни кажете какво мислите и какъв опит имате вие в тази област? Що се отнася до отношения между общ, на различните общности? Не знам в момента в вашата правителство има ли представители на копската общност. Госпожа Билер, Джулио Регини, за него искам да говоря. Тези парламентаристи от 2016 година зная, че за тях се води разследване. Може би може да ни кажете какво смятате да направите по тези казуси до края на вашия мандат. Човешките права са много важни за нас. Би било много хубаво да може да изпратим наблюдателна мисия в Египет от, от Комисията на парламента по човешките права. Бихме искали да говорим по тези въпроси с вас. Госпожата, е, майката на Джулио Регини, който е арестуван, е, е обявила гладна стачка блогъри, и активисти също са арестувани, те са подведени под отговорност и са обвинени не че защитават човешките права, а са обвинени в тероризъм. 11 човека ви зададоха въпроси. Виждате как колко голям е интересът към Египет. Вие имате 11 минути да отговорите на тези 11 въпроса. Мерси, месило президент. Благодаря ви, господин председател. Много въпроси ми бяха зададени и вероятно ще ми трябват няколко заседания, за да ви отговоря, защото всички зададени въпроси са важни. Но ще се опитам да обобщя. Да започнем с всички въпроси, които са свързани с посещението на подкомисията за правата на човека на Европейския парламент в Египет. Имаше и въпроси, свързани с правата на човека в Египет по принцип. Имаше и други въпроси, свързани с сигурността в Средиземно море, сигурността като цяло в Египет, свободата на пресата, проблемите с защитниците на правата на човека в Египет, проблема с е, кризата в е, Близкия изток и в частност в ивицата Газа. Проблема, който е свързан и с е, туризма в Египет. Друг зададен въпрос беше свързан с помощта, отпускана от Европейския съюз за Египет. И в това, по този въпрос бих искал да благодаря на колегата от Италия, който предложи един вид план Маршал за Египет. Разчитаме на вас за да се осъществи този план Маршал за Египет. Започвам с първи въпрос, свързан с посещението на делегация на подкомисията за правата на човека на Европейския парламент в Египет. Мога да ви кажа честно, че в качеството си на председател на Египетският парламент имаха удоволствието да посрещна тази делегация. И държа да отбележа, че ние сме много от, открити и нищо нямаме, нямаме какво да крием. Ако комисията за правата на човек на Европейския парламент иска отново да посети Египет, добре дошли сте във всеки един момент. Втория въпрос беше свързан с Джулио Риджини. Египет и Италия работят в много тясно сътрудничество. между египетският главен прокурор и италианският главен прокурор. като целта е да научим истината за този случай. Работим в сътрудничество с италянските ни колеги, за да научим истината за този случай. Проблемът с закона за пресата е, че този закон въжи за всички представители на пресата, независимо дали става въпрос египетската преса или за международната преса. Тоест, се предвижда наказание, осъждане на затвора за престъпления, извършени представители на медиите, независимо дали става въпроса за писмената преса или за аудиовизуалната преса. По въпроса за газа, Египет се опита да събере палестинците, представителите на Хамас и представителите на властта в палестинската автономия заедно. Поведохме разговори и с двете страни и успяхме да постигнем споразумение между двете страни, но за съжаление има други е, чужди страни, които се опитват е, да нарушат постигнатото споразумение. през последните седмици и последните месеци изпратихме, пуснахме много помощи, дългосрочни помощи или медицински изделия към ивицата Газа. Другият конфликт в региона е конфликтът, другите конфликти в региона, независимо ли става въпрос за Сирия или за Йемен – Египет прави всичко възможно, за да намери мирно решение на тези конфликти. Проблемът с защитниците на правата на човека в Египет. Ако в Египет някой е извършил престъпление, човекът е подведен под съдебна отговорност. Съдебната система в Египет е на три равнища. Тоест не може да се каже, че има окончателна присъда преди да се е минало през трите инстанции. Инстанционни и а, в срок на 3 месеца за подозрените трябва да бъдат изправени пред съда. Тоест, ако има защитници на правата на човека, които сега са задържани, става въпрос за временно задържане. И временното задържане никога не е повече от 3 месеца. Така че не можем да говорим за задържане или захвърляне в затвора на защитници на правата на човека. Връщам се на темата за посещението на подкомисията за правата на човека на Европейски парламент. Надявам се подкомисията на правата на човека, заедно с комисията по външни работи, да организират съвместно посещение в Египет. Готови сме да обсъдим темата. Благодаря ви, господин председател, с тази възможност да разговарям с вас. Mr. Speaker, thank you so much for Господин председател, благодаря ви за този обмен на мнение. Благодаря за отговорите на нашите въпроси. Бяхте много ясни за това, че посещение от наша страна е добре дошло и ще бъде добре посрещнато в Египет. Ние пожелаваме на Египет успех. Ние искаме една силна страна, стабилна страна в лицето на Египет в региона и се надяваме на добро сътрудничество на парламентарно равнище. Желая ви приятен път обратно в Кайро. Благодаря.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 Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, продължаваме нашето заседание с точка 18. Е, с удоволствие приветствам в нашата комисия негово превъзходителство шейх Мохамед бин Абдул Харман бин Джасмин Ала Тани, който води делегация от високопоставени служители. Много от тях познаваме ние лично. Господин заместник министър-председател, ваше превъзходителство, ние поддържаме добри отношения с всички страни от цели, включително и Катар. Е, на послед... Наскоро, през март 2018 година, бе подписано споразумение за сътрудничество. Надяваме се по този начин да задълбочим нашето сътрудничество във всички области. Ние като Европейски съюз подкрепяме Катар в е, неговата визия за 2030 година. Както вие знаете, Ваше превъзходителство, нашият парламент и Европейския съюз за неутрална позиция по отношение на кризата в Салива. Ние подкрепяме медиацията на Кувейт в рамките на съвета за сътрудничество от залива. Много е важна стабилността в региона за нас. Ние следим с последните събития, знаем, че Ситуацията се влушава. За нас е важно да има регионална стабилност. Кризата трябва да се използва от съвета за сътрудничество от цели за да укрепне. Ние ще изпратим делегация от нашата комисия на посещение. Ние изпратихме делегация от нашата комисия в Риад преди няколко месеца. С интерес очакваме вашето становище, вашата позиция за кризата в залива, каква е вашата позиция и смятате ли да споделите опитите на американската администрация за организиране на среща на върха в Камп Дейвид, среща, която е отложена до септември. Uh, like thank... Благодаря ви, Ваше превъзходителство. Бих искал да благодаря на всички членове на Европейският парламент за поканата и за възможността да се изкажа пред Европейския парламент днес. Едва бих казал няколко думи за вътрешната политика и реформите в Катар и как ни оцеляваме в размерният си регион и в частност размерите през последните няколко години. Първо място. Социалното и економическо развитие е основната цел на политиката на държавата Катар. Като говорим не само за вътрешната политика, но това е и основният принцип, водещ нашата външна политика. През последните 20 години инвестирахме много за насърчаване и разпространяване на тези основни ценности в Близкия изток. Преди всичко се съсредоточихме върху развитието на човешки потенциал, и за целта инвестирахме много масивно в образованието. Катар вече е известен с е, първокласните си университети, които се възползват е, от е, свобода на словото и свобода на академичната мисъл, което е нещо уникално за региона. Също така, Катар постигна значителен напредък в областта на правата на човека през последните няколко години, като разработи множна законодателна рамка за защита на човешките права, трудовите права и за да се справи с всички проблеми, които притесняват международната общност. И е, Европейският и един от основните приоритети беше да дадем повече възможности на жените да участват в, включително в познатната система. Ние имаме повече жени студенти, отколкото мъже. Имаме най-високият брой на жени, участващи в обществото, в целията всички държави в съвета за сътрудничество в Персийския залив. Освен това, през последните 20 години в Катар инвестираме много, за да създадем платформа за диалог между различните вероисповедания. От друга страна, се съсредоточаваме върху програмата за економическо развитие на страната ни. Смятаме, че по този начин ще гарантираме благоденствие за гражданите си. И ако погледнете развитието на нашата държава през последните две десетилетия, ще установите, че Катар днес е сред основните доставчици на световният енергиен пазар. Около 30% от, от, енер... от енергията в момента се доставя от Катар, така че Катар се превръща в ключов партньор за редица държави, включително и за много европейски държави и всъщност Европа е вторият по големина пазар за нас след Азия, където основно доставяме за Япония и Корея в Европа доставките са учително към Польша, Обединеното кралство и други европейски страни. През последните две десетилетия Катар доказа, че е надежден партньор в енергийния сектор. Ако погледнете размера на економиката ни, и е сравните с а, тези през 90-та година, БВП беше около 10 милиарда евро, а днес нашия БВП надхвърля 150 милиарда долара, или казвам с други думи, брутният вътрешен продукт се увели, се умножил 15-кратно, се увеличил 15 пъти през последните 20 години, което разбира се беше резултат от многото усилия положени от правителството и от населението на Катар. По този начин допринасяме за благоденствието не само на собствената си държава, но и за тази благоденствието на региона. Всъщност Европейския съюз е вторият по големина пазар за износ за нас. И, но също така и за внос. 30% от вносът в Катар идва от страни от Европейския съюз. Част от ценностите, в които инвестира Катар много през последните две десетилетия, са свързани с свободния достъп до информация и свободата на медиите. Да. Ние сме регион, където свободата на медиите не значи същото нещо, както в Западна в западния свят, но все пак Катар е страната, която предлага най-голяма свобода на словото и платформа за свобода на медиите в региона. И всъщност ние сме стандартът за свобода на медиите в региона. Само преди 20 години не съществуваше медийна платформа за арабско говорящите граждани, освен официалната, официалните държавни медии, а Катар спонсорира и подкрепи създаването на Алджазира. Алджазира, Ал което се е превърнала в медийна мрежа с световно значение не само на арабски, като изучва не само на арабски, но и на английски и на други езици. Също така, сме убедени, че конструктивният диалог е единственият начин да, съж... да живеем заедно и Катар предоставя платформа за различните противници възможност да обменят мнение и да се опитат да разрешат проблемите си чрез диалог, а не чрез противопоставяне. Нашата страна също така инвестира много в доброто управление. Постигнахме върховенство на закона и този принцип се ползва с много голямо уважение в страната ни. Освен това, вярваме, че прозрачността и борбата с корупцията е сред основните е, фактори за успех и Катар доказа, е, че играе водеща роля и в това отношение в региона. като става въпрос както за ефикасността на процеса на взимане на решения, така и по отношение на ефикасността на административните ни процедури. Тези водещи ценности и принципи съставляват а, основата на нашето управление и ние ги изпълняваме, ги приемаме, но не ги проповядваме. Тоест, преди всичко ги прилагаме на практика, след това ги проповядваме. Това е основната ни цел да служим за пример за останалите страни от Близкия изток, за да възприемат и тези ценности. И по този начин Всъщност, ние насърчаваме и предоставяме помощта си на другите братски държави в Близкия изток. Ще ви дам един пример за нашата посредническа роля. Постигнали сме близо 10 мирни споразумения или сме били постигнали изключването им, или сме подкрепили само за Ливан, за Судан или Палестина. Също така, инвестираме много за да помогнем на децата, които не могат да ходят на училище и през април миналата година отбелязваме факта, че програмите, които се спонсорират основно от е, Катар, и по които, в които участват и много други партньори, в частност много държави в Европа. Заедно с, с партньорите си отбелязахме факта, че 10 милиона деца са имали достъп до училище, до образование в конкретните зони. Също така допринасяме и за създаването на работни места за младите араби. Създадохме институт, който дава възможност на стотици хиляди млади хора в региона да имат достъп до работа. Също така, предоставянето на по-добри условия на живота на най-уязвимите в обществото е единственият начин да се гарантира дългосрочна стабилност в Близкия изток. За това защити, подкрепихме програмите за възстановяване в Ливан и в Судан. В Судан, например, вътрешно разселените лица от Дарфур се връщат обратно по домовете си. Предоставят им се училища, жилища, здравни учреждения. И всичко това е част от регионалната политика на Катар. Като членове на Комисията по външни работи, предполагам, всички сте наясно, че миналата година положението в Близкия изток ескалира, особено в Йемен, Сомалия, Либия, Сирия, с подемът на международният тероризъм и радикализъм. И без да споменаваме кризата в рамките на света сътрудничество на Персийския, държавите Персийския залив. Така си даваме сметка, че отделните кризи Близкия изток са взаимно свързани. Те не съществуват изолирани една от друга. Ето защо сме убедени, че Близкият изток трябва да насърчава дух на регионална сигурност. И всичко трябва да гарантираме стабилността в региона си. Но, за съжаление, в опитите Вместо да се опитат да се обединят, за да решат тези кризи, регионалните сили допълнително засилиха противопоставянето си при като при това потъпкаха международното право. Агресивните противопоказани мерки поставят под опасност стабилността на региона и водят до вакуум на властта и този вакуум е идеалната почва за тероризма и радикализма. Моята страна Катар също беше обект на подобни политики, на подобни неразумни и противопоказни политики. Буквално за един ден съседите ни възприеха промените, които осъществява нашата страна като заплаха. И те много лесно и бързо заклеймяват всеки, който се противопоставя на техните представи за управление като терористи. Ние в Катар искаме да се реформираме, за да променим и да развием страната си. Но решението на подобни разминавания и несъгласия не е блокажа, а разговора. Затова поканихме нашите съседи да се съберем около маса за преговори и да обсъдим как се стигна до този блокаж. И незачитането на уникалната структура на съвета за сътрудничество в Персийския залив и приемането на подобни мерки срещу други членове на съвета. За съжаление обаче сме свидетели само на допълнителна ескалация от страна на тези наши съседи. Те също така пренебрегват призивите на международната общност да започнат диалог и продължават с мерките си, с неконструктивните си мерки не само срещу нас, но и срещу други държави от региона. Но нашия регион не може да си позволи повече кризи. Достатъчно проблеми си имаме в момента. много неща подрониха събилността в региона. Ето защо ние смятаме, че трябва да има ангажимент за гарантирана сигурност от всички сили в региона. Едни и същи са действащите лица навсякъде и смятаме, че тези действащи лица трябва да се съберат около маса за преговори и да се опитат да разрешат тези регионални кризи. И смятам, че Европейския съюз може да изиграе ключова роля в това отношение. Защото всички проблеми в нашия регион се прехвърлят върху страните от Европейския съюз. Независимо дали говорим за потокът от беженци, идващи от засегнатите от кризите райони или за международният тероризъм, който е с трансгранично естество. Приветстваме усилията на страните от Европейския съюз в подкрепа на диалогът за сигурност и стабилност в нашия регион, за който настоява Катар. Благодаря. Имаме 20 на минути за дискусията, за обмен на мнение. До момента имам пет колеги, които искат да се изкажат. Лохбила Кава. Did I miss anyone? But so these five, but before I give the floor to our first speaker, I would like to give the floor, of course, First to the chairwoman of the delegation. И така, госпожа има думата. Благодаря, господин председател. Господин министър, ваше превъзходителство, добре е дошъл в Комисията по външни работи. I, I can speak English, but I, I think it's better to speak French for you <laughs> and for me too. uh, <laughs> Oui, monsieur le ministre, euh, e-, excellence. Ваше превъзходителство, добре дошъл в Комисията по външни работи. Председателят казва, че разполагаме с малко време, затова ще ви задам направо три въпроса. Катар играе важна економическа и политическа роля в стратегически регион – той играе тази роля за разтежа и економическата стабилност и на Европа, и на целия свят. В економически план, кои са вашите приоритети за диверсификация в Катар и економическата диверсификация, разнообразие на економическите области в региона и кои са географските региони, които са в центъра на вашето внимание. Второ, борбата срещу тероризма, явление с което се сблъскваме всички. Можете ли да ни дадете конкретни примери за дела на Катар в борбата срещу тероризма. Контрол на финансовите потоци, усилия за дерадикализация и други. И трето, кризата в рамките на съвета за сътрудничество на залива ССЗ. Как виждате развитие в следващите месеци? Понякога имам, имаме чувство, че нещата върват напред и после имаме чувство, че всичко се блокира. Имаше заседание в Ковейт, но това беше техническо заседание. Считате ли, че в близките месеци или години ще има и политически контакти? Можете ли също така да се спрете на проблемите, свързани с религиозната търпимост? Знам, че Катар е поел инициативи в тази област и проблемите, свързани с чуждестранните работници у вас. Неща, свързани с правата на човека. Благодаря, госпожа Алио Мари. Вашо превъзходителство, предлагам да продължим с въпросите и след това да отговорите. 8 души са се записали на списъка, но давам ви по една минута, господин Салафранк. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър. Една година след като се прекъснаха дипломатическите отношения на вашата страна с Емират, Емиратите, Египет и Сауд, Саудитска Арабия. Можеше те можаха, обаче вие продължихте диалога с много страни, като Турция и така нататък. На в крайна, на в крайна сметка, вие платихте голяма цена, включително и економическа страна, но показахте, че сте много устойчиви. Господин министър, искам да знам какви са ви перспективите. Не, не, много, много, не много отдавна ние бяхме в Кувейт и в Саудитска Арабия и Иран. Вярвате ли на посредничеството на Ковейта, на Съединените щати и какво може да направи Европейския съюз, за да се деблокира това положение? приключихме с списъка на изказващите. Господин Панзе, аз си продължа. Господин министра, имаш офемерошо. Добър, добър е дошъл господин министър. Ние сме много загрижени от кризата, която противопоставя различните страни от залива. Знаеме, че Кувейт прави в момента опити да бъде медиатор, но всеки трябва да направи, може би, крачка напред. Катар трябва да направи крачка а, напред по посока на човешките права и на борбата срещу тероризма. Европейският съвет също, е, Европейският съюз трябва да направи крачка напред и да има, може би, малко по-умерена умерен изказ. Може би трябва да се създаде някаква инициатива, за да има и а, а, мнение по въпроса. Добре дошъл, господин Башир. Добре дошъл, господин министър. Аз поздравявам вашата страна и вашето правителство за създаването на Ал Джазира, една професионална и неангажирана политически е, платформа. Но, как, какви, какви, какъв беше ефекта а, и последи, пос, последиците за вашите граждани от блокирането страна на Саудитска Арабия? А, в, имаше последици за економиката, за свободата на пътуване на гражданите и е, каква, каква е ролята на Ковейт като е, медиатор и, как, и на Оман в случая. Ще бъда много конкретна. Тук съм. Бих искала да ви попитам, господин министър, дали вие е, защитавате и сте зад резолюциите на ОНЕ за два две държави Израел и Палестина? И каква е вашата позиция относно а, демонстрациите в Газа и използването на насилие срещу това и, и не, не смятате ли, че политиката, която води до отчаяние и която потъпква а, човешките права на палестинците, от страна на Израел спомага за развитие на а, тероризма. Не смятате ли, че ако хората са отчаяни, тръгват по пътя, по който не трябва да върват? Госпожа Лохбилер, а, благодаря господин а, министър, ваше превъзходително. Искам да, да ви задам въпрос с, в... А, връзка с чуждестранните работници във вашата страна. Преди няколко години имахме изслушвания по повод правата на тези работници. Междувременно вие приехте много модерни, напредничеви закони в областта на трудовата, трудовото право а, и вклю, вклю, включително про, провеждате реформи, за да се да премахнете системата кафала и за създаване на минимално възнаграждение. А, също така има и For the GUI NGL group, Mr. Koso. И какви мерки взимате за насилието срещу жени и деца? Благодаря, господин министър политиката на Катар в Сирия беше много отрицателна и Катар подкрепи екстремистски групи като Алзура и друго. Същото се случи в Йемен и затова не, сте, не бяхте и част от коалицията. Дали Катар се получи от своите грешки че не, трябвате, че не трябва да подкрепят екстремистски и терористични групове. И що се отнася до стабилността в региона Иран и другите, е, е, политиката е все по-агресивна. Кажете ни как виждате вие е, нещата. Вие говорихте за конструктивен диалог между Саудитска Араб, Арабия и Катар. Можете ли да кажете какви са ви отношенията с Иран и а, вие по някакъв начин правите ли нещо, за да спрете потока на ирански оръжия в Йемен и какви са по принцип средносрочните и дългосрочните перспективи за Йемен, госпожа Манеско? Thank you. Uh, first of all, welcome, Your Excellency. Добре дошъл, Ваше превъзходителство в Афет. Мисля, че Министерствата на външните работи и може би нашата комисия биха могли да подпишат споразумение за човешките права в Катар. Може би можете да играете по да играеме по-проактивна роля за стабилизирането на региона. И като казвам ние, имам предвид Европейският парламент. Смятате ли, че може да се развие сътрудничеството с Европейския парламент? след като имаме доста общи интереси в борбата срещу тероризма и радикализацията. Може би просто. А и също и работиме също заедно а, за подпомагане развитието в региона. Господин Бешкам, искам да ви попитам какъв, как, как, точно из, как точно изглежда конфликта с Саудитска Арабия в момента? Какъв е негова, каква е неговата същност? Знам, че човек не трябва да се, да се намесва на, на, в чужди дела, а, но и госпожа Мари, която е председател на делегацията, ви зададе е, въпрос. Така че може, може би има някакъв, е, някаква възможност е, да се намесиме сега, за да развием нещата. И домашните помощници, трудещите се в Катар те е, ще, ще могат ли да се радват на същата закрила в трудовото право, на каквато се радват е, гражданите на Катар? Ще ги включите ли тях? Well, uh, thank you very much. Actually, uh, е, 10 speakers with 30 questions. So I... 10 uh, изказващи се, 30 въпроса. Може би ще пропусна нещо, но... Но ще се опитам да бъда колкото се може по... Точен. Първо ролята, политическата и економическа роля на Катар в международен план в момента се опитваме да разнообразяваме нашата економика. По-голяма част от БВП в страната идва от от горивата, от петрола. Опитваме се да разнообразяваме нашата економика. През в началото 86% от нашето БВП идваше от хидрогоривата. в момента само 50% идва от петрола. Т.е. опитваме се да развиваме различни индустрии, е, е, включително е, и развиваме строителство на летища, на, на летище, пристанище, което изградихме и през което влиза и излиза голяма част от вноса и износа на нашата страна. В а, момента, в който цената на петрола беше висока, ние решихме да инвестираме допълнителните печалби от петрола в инвестирайки в чужбина, като инвестирахме в водещи компании в Съединените щати и Азия. Азия, която продължава да която продължава да бъде основна дестинация на нашите инвестиции. Тези инвестиции дават добри плодове. А, сега, борбата срещу тероризма и мерките, които сме взели за борба с радикализацията и екстремизма. Много сме инвестирали в в това. За нашият приоритет е да изтръгнем правопричините на явлението. Първо имаме, имаме и тактически и стратегически мерки. Так, так, тактически участвахме в коалицията срещу Даеш, бяхме и домакини а, и нашите наш, части от нашата войска е участвала в а, бат, батальоните за борба с а, Даеш. Също така от 2000 2014 година се промени законодателството, момента в който е, стана ясно, че е, набирането на средства от религиозни организации или други може е, да се превърне в начин за финансиране на тероризма. Така че продължаваме да работим в тази посока. Много сме постигнали, но още има какво да се прави. това, това е явление, което не е така, не е ново само за нас. Целият свят е изправен пред него. Затова трябва да продължиме е, диалога и сътрудничеството и в други страни. Подписахме споразумение с Съединените щати, е, включително по, по, по подписахме и споразумение с Франция. Миналата година организирахме първият диалог с борба с, с тероризма. А, с, предвиждаме също така работа и с а, други страни. Развили сме мерки за а, превенция. Също така споменахте вътрешната политика, религиозна търпимост, човешки права и трудови права. От 20 години в моята страна се води междуверски диалог е, е, и го, и го правиме на практика – представители на различните вероисповедания могат да да разполагат с, с необходимите места за практикуване на своята религия. Отворили сме храмове за християните. Е защото смятаме, че съвместното съществуване е, може да се основава на диалог между различните вероисповедания. Що се отнася до а, е, трудовото право и трудовите права, много бе постигнато през последните години. И ние сме страна, която приема критиките и се опитва да се поправи, но защото има други страни, които не приемат критики и в никакъв случай не откликва на критики. А ние просто смятаме, че критиките са полезни от вашата страна имаше посещение преди 3 или 4 години за последно. Нещата много се промениха междувременно, диалога се задълбочи. Вашата комисия за човешки права под, подписа а, споразумение с нашата. Ние споделяме едни и същи ценности. Е, и е, ние не искаме някой е, работник да да почине на работното си място, защото не са прилагани правилата или законите. Така че се опитваме да правим всичко възможно, за да осигуриме най- най-добрите условия. Те допринасят за нашата економика, за защото ние сме малка страна с ограничено брой граждани с малко население. Колкото до смъртните случаи, всички имат еднакви права. е едно време имаше известни ограничения и проблеми и пропуски, но междувременно удвоихме броя на инспекторите по труда. Имаме и много по имаме представители в а, Доха и те помагат много. Опитвам се да отговоря едновременно на, на повече въпроса. Що се отнася до системата КАФАР, вече тя е, е устаряла и, и заместена от новите правила, залегнали в новите закони. Вече е, трудовите договори е, са факта, а не става дума за спонсоршип, както беше до сега. И новите закони и мерки функционират отлично. Що се отнася до кризата в за страните от залива. Ние сме готови за диалог, ние сме открити за диалог. А, благодариме на а, приятелско настроените страни, като Ковейт, който служи за медиатор. Катар работи много положително с, с Ковейт. Неодавна емира на Ковейт покани всички страни, представители на ССЗ да на заседание, за да обсъдат проблемите и ние отговорихме преди три седмици. До сега другите страни не са отговорили на поканата на е, емира на Ковейт. Ние смятаме, че трябва да има мирен диалог. А, не стратегии, защото смятаме, че кризата води до е, загуби за всички и за нас, разбира се. Е, сигурността е губеща в е, е, случая и цели, целият свят е губещ. Защото налагайки блокада, някои се опитват да не виждат, че това води до подкопаване на сигурността и стабилността в региона. Но... Бъдещето е в ССЗ и в диалог в ССЗ, но трябва да се, да се определят първо принципите, на които ще е, се упражнява това сътрудничество. Що се отнася до положението в Сирия и ролята на Катар и, под, и помощта за Насра. За съжаление, ние не сме, не сме подкрепили нас, и екстремистски групи. Е, не разполагате с точна информация. Ние подкрепихме е, умерената опозиция и не само ние. И Саудити, Саудитска Аравия и другите партньори и Европа ние всички подкрепихме част. Но за, съж... но... Но за, за съжаление, част от медиите, които са повлияни от пропагандна кампания срещу моята страна, разнасят подобни слухове. Просто трябва да да навлезете по-надълбоко в проблема и да видите, че Катар никога, никога не е подкрепял екстремистски групи или тези, които подкрепят, подкрепят Даеш. А, Ние знаеме, че тези радикални групи, екстремистски групи ще, ще, ще, ще са много по-вредни за нас, отколкото за всички други в бъдеще. И за това е, е, диме да, да, да, да, да, да няма никакви средства за тероризма. Ние инвестираме в а, а, образованието, защото знаеме, че а, това е добро за, и за децата, и за региона. Тоест заместваме пушката с а, писалка. Колкото до отношенията с Иран, има е, различия в. Е, вижданията ни за политиката с е, Иран и всички го знаят и те, и те са доста така тревожни за региона, но същевременно знаеме, че в, а, а, с конфронтация няма да стане, няма да се решат а, проблеми. Така че виждаме какво е положението в Йемен. Ние бяхме част от коалицията през 2015 година, когато бе създадена тази коалиция а, около ССЗ. Но просто нещата се пром... а, а, промениха. Коалицията пое по друг път. А, практикуват се изтезания а, и ние просто не, виж, не виждаме защо трябва да продължиме да а, подкрепяме коалицията. Ние никога няма да подкрепяме а, Иран в. А, войната в Йемен, не подкрепяме и е, коалицията. Ние просто искаме йеменският народ да се радва на е, стабилност. Йемен е страна, която е пред разруха, абсолютно. 10 милиона души са застрашени от глад. Е, до края на годината те ще бъдат 20 20 милиона жертви на потъпкване на правата. А, е, международната общност само заклеймява, но не прави нищо друго. Така че необходимо е да се предприемат е, мерки, за да се прекратят военните действия в е, този регион. Благодаря, Ваше превъзходителство, за вашето за, отговор, за вашето изявление, за отговорите. Държавата Катар има много приятели в нашата комисия, но ние ще поддържаме нашия неутралитет в кризата от залива. Желаем ви успех и смятам, че посланието ви днес бе чуто и бе много полезно. Благодаря на възможността да говоря пред вас. Вие сте добре дошли при нас, добре дошли сте да видите реалността на място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 Ladies and gentlemen, dear colleagues, we are running... Колеги, закъсняваме с 15 минути и ще помоля приятелите на Катар да напуснат залата. Преминаваме. Може ли да довършите разговора си, ако обичате, отвън, извън залата? So, second try. И така, на втори опит преминаваме към а, точка 18а. Ще говорим за Молдова. Нека кажа няколко неща в началото, за да структурираме дискусията. Най-напред, какво се случва в страната, в Кишенев? Е, това за проблемите разбрахме от вчера – освен това, въпроса за парламентарния въпрос. Вие знаете, че съдът не потвърди легитимността на местните избори. Искам да дам думата на господин Остревичус за повече подробности. и после ще дам думата на комисията и външната служба. Но преди това искам да кажа да засегна втория аспект. На 21 март господин Шолц от ГУЕ подаде устен въпрос към комисията за финансовите измами в, измами в Молдова. Трябваше отговора да се получи в рамките на 6 седмици, но 3 месеца минаха. И така, според правилника, ние може да говорим и трябва да говорим по този въпрос. И така, най-напред ще говорим за Кишенев, след това е, господин Шолц ще има думата и господин Майя Хартин от външната служба ще има думата. Той е директор за Централна Азия. Флориана Зипала е също сред нас. Тя също ще получи думата. И така Петра си има думата като начало. Благодаря. Благодаря за включване на този въпрос в дневния ред. Както всички ние знаем, Европейският съюз и Република Молдова имат е, споразумение за партньорство, така че и двете страни са ангажирани в прилагането на споразумението за асоцииране. От наша страна ние подкрепяме Република Молдова във всяка стъпка, а Република Молдова се ангажирала да проведе политически, економически, правни и други реформи, да спазва критериите, за да постигне определено ниво на съответствие. И така. През май тази година Карин Вертуака бе отстранена, бе бе отстранен от поста си, защото бе обвинен от финансови, в финансови злоупотреби. Бяха обявени нови избори и на 20 май и на 3 юни бяха проведени съответно първи и втори тур на изборите в Кишинев. За наша изненада, на 19 юни е, градския съд е, в Кишенев обяви, че резултатите от тези избори са невалидни и изслушването по този въпрос бе отложено два пъти. И така легитим, легитимността на местните избори са обявени за невалидни и, избраният кмет Андрей Настасия, който е проевропеец, е, неговият избор не е потвърден. 52% е спечелил Настасия, побеждавайки кандидата на социалистите Йоан Хазар. И на този фон Уважаеми колеги, господин председател, искам да ви напомня за съвместната декларация, по която се спор... са се споразумели Комисията, парламента и съвета. Това се случи на 13 юни миналата година. Е, в тази декларация се казва, че, в, че промяната на изборната система е предварително условие за даване на макроекономическа помощ на страната за установяване на ефективни демократични механизми, включващи уважение към човешките права, спазване на върховенството на закона. Външната служба ще следи за изпълнението на това изискване като предварително условие за макрофинансовата помощ. Това означава, че решението на този съд е спорно и спорни са и условията, при които бе взето това решение. Против това решение има демонстрации в момента в Кишинев и искам да подчертая, трябва да следим ситуацията много отблизо, за да докажем, че политическите критерии се прилагат и спазват в Република Молдова, за да може да изготвим добър доклад. Е, споразумели сме се, че този доклад трябва да излезе до началото на лятото. В този доклад трябва да оценим до каква степен Молдова спазва изискванията за отпускане на макрофинансовата помощ. На 26 февруари тази година съветът излезе с заключение. Напомням ви параграф 19 и параграф 24, а именно, че Европейския съюз ще подкрепя Молдова въз основа на напредъка във всички области на реформи при спазване на стриктно зададените условия. И така на този фон, господин председател, трябва да имаме достатъчно време да анализираме решението на съда, неговите аргументи. Не, не, не бива да политизираме този въпрос, защото говорим за независимостта на съдебната система и върховенството на закона. Но трябва да видим до каква степен това съдебно решение е в съответствие с изискванията, предварителните условия, които сме поставили. И така, преминаваме към втория въпрос. Хелмут Чолц. Благодаря, господин председател. Както знаете, аз зададох е, устен въпрос за писмен отговор към комисията а именно за финансовите измами в Република Молдова. Както може би знаете, е, както може би знаете, вие знаете за какво става дума, но аз ще ви напомня. През 2014 година имаше големи злоупотреби в размер на 1 милиард долара в Република Молдова, тези пари бяха източени от страната. Независимо от разследването, откраднатите пари не бяха върнати. Крол, британска компания, провежда разследването. Бе издаден, бе публикуван втори доклад, като голяма част от доклада липсва в публичната публикация. Оказва се, че половината от парите са достъпни до страните, за страните партньори. Има държави членки, които са замесени в това разследване. Въпросът е какъв е мандата за сътрудничество с разследващите органи защото част от тези пари може би са в държавите членки. Тук трябва да подчертая, няма европейски пари в тази сума. Защото господин Остревичев говори за финансова помощ и въпросът е до каква степен наистина няма европейски пари в тази сума. И така, въпросът ми беше какво е, каква е позицията на комисията за откраднатата сума пари, какви действия комисията ще предприеме с трети страни, например Хонг, Хонг Конг, Китай и Украина – в усилията да се върнат тези пари. Ние постепенно разбираме за цялата картина на ситуацията. Има адвокати в Молдова, които работят по случая, но не всички заинтересовани страни поемат своята отговорност. И това дело се точи от юни 2017 година. Олаф може би вече разследва, други институции може би също са въвлечени в разследването. Въпросът е до каква степен кол, каква, е с, какви са сумите изтеглени от банките и до каква степен е, споразумението за асоциация между Европейския съюз и Молдова е засегнато от тази кражба. И така, благодаря за присъствието на господин Майер Хартинг, който също ще вземе отношение от името на комисията. Благодаря, господин председател. Надявам се моето изказване да е полезно и днес. Най-напред трябва да кажа, за, трябва да кажа следното. Ще отговоря най-напред на общия въпрос за събитията в Молдова. След това ще взема отношение по въпроса на господин Шолц. Европейската комисия следи много отблизо и с интерес и загриженост събитията в Молдова и решението на гражданския съд в Кишинев, а именно да обяви избора на, на кмета на Кишинев за нелегитимно. Вие може би сте видели и изявлението на върховния представител от вчера вечерта. Обяснени са обстоятелствата. Господин Настасия е избран с мнозинство от 52%. Победата е призната от наблюдателите и от загубилия кандидат. Европейският съюз очаква Молдова да гарантира функционирането на демократичните избори и демократичните структури в съответствие с международните стандарти. Разследването трябва да е прозрачно. За нас най-важното е волята на народа да бъде уважена. Както бе казано, гражданите в Кишинев е демонстрират те са несъгласни с решението на съда. Демонстрациите се очаква да продължат. Свободата на медиите, на изразяване за основни ценности Молдова се е ангажирала да ги гарантира. Нашата делегация се среща с заинтересованите страни, анализира ситуацията, координираме действията си с международните партньори, които също изразиха загриженост от развитието на ситуацията. Електоралната рамка бе обсъдена миналата година. Изборната система бе променена. Вие Говорихте за това, че ситуацията и промяната и реформата на, на, елек... на изборната рамка е отразена в резолюцията на парламента от миналата година. От изпълнението на ангажиментите на Молдова зависи помощта за страната, тук се включват дем... прилагането на мултипартийна парламентарна система, уважението към човешките права и върховенството на закона. Това са все много важни въпроси и е ясно, че трябва да следим много отблизо и много строго ситуацията. Нашата оценка трябва да е категорична, защото от това зависи макрофинансовата помощ за Молдова. Що се отнася до политическата ситуация? Имаме заключенията на съвета от февруари. Съжаляваме, че някои от основните препоръки на комисията не са взети предвид. Да кажа няколко думи и за нашата загриженост по отношение на банковата измама. Това е също нещо много свързано с върховенството на закона. В заключенията, които цитирах, се казва, че Европейският съюз апелира към властите в Молдова злоупотребата в банковата система да се разследват обективно и независимо. Молдавското правителство направи няколко стъпки. Има законодателство, което предотвратява подобни ситуации в бъдеще. Но ние не смятаме, че напредъкът в тази област е достатъчен. И искам да кажа, че двата въпроса, по които говорим днес, са свързани, защото господин Настасия дем, организира демонстрации против банковите злоупотреби. Така че интересно е, че има недостатъчен напредък в борбата срещу банковите злоупотреби и има връзка с неговия избор, непризнат избор за кмет на Кишинев. Благодаря, господин Майер Хартинг. Давам думата сега на Генерална дирекция вътрешни работи. Госпожа Сипела има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред ще кажа няколко думи за ангажимента на комисията към това да отговори писмено на устно зададените въпроси е, срокът не беше спазен, затова вие имате право да засегнете въпроса още веднъж. Но комисията е изготвила отговора си най-напред. Важно е за комисията и за външната служба да се разглеждат въпросите за злоупотребите с финансови средства – Ние правим препратка към заключенията на съвета от март 2018 година. Последствията от тази злоупотреба ще се оценят в следващия доклад на комисията. Искам да направя препратка към законодателството за банковите измами. И така, във въпроса бяха зададени. Въпросът засягаше следните две неща. Реакцията на европейските органи и инструментите за връщане на парите. Им говорим за, кон, за инструментите за конфискация и замразяване на средства, получени от престъпна дейност. Такива инструменти съществуват в държавите членки. Те трябва да се прилагат в случай на финансови злоупотреби, банкови злоупотреби. Искам освен това да кажа, че има и служби на Европейския съюз, където може да се обменя информация с държавите членки, да се черпи опит по повод на авуари, които трябва да са замразени. Това поощрява сътрудничеството между държавите членки – и осигурява възстановяването на откраднати средства. Всеки е, човек, който е извършил такова престъпление, трябва и може да бъде подведен под отговорност – ние обаче трябва да направим допълнителни разследвания и анализи преди да дадем крайния отговор на парламент. Благодаря. А сега давам думата на колегите. Имаме 10 минути. Господин Преда има думата.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 в Молдова има правителство, което се състои от социалисти и демократи. Ситуацията е такава, че макрофинансовата помощ за Молдова на базата на действията на тези на това правителство е почти спряна. Блокират се и разследвания, които трябва да осветлят огромни злоупотреби банките. Сега се обявяват и за нелегитимни, за, не, за нелегитимни изборите в Кишинев. Това е факт, който не може да бъде невидян. Силите, които са проевропейски, биват спирани. Така че очертава се политически проблем. Въпросът е как да се справим с този проблем? Как виждат проблема гражданите, как го виждат както, как го вижда правителството. Мисля, че тук има големи разлики. Ситуацията в крайна сметка е продължение на политиката, която бе провеждана и до момента. Настоящото правителство в Румъния се опитваше да влияе на мнението, на общественото мнение в Европейския съюз по отношение на Молдова. Това не може да продължава така. Има много лъжи, които бяха разпространявани. Важно е помощта да продължи да се дава на Молдова, но трябва да са спазени изискванията. Признак на демокрацията е, когато гласът на гражданите се чува. Има много неща, които не функционират както трябва, а гражданите на Молдова заслужават истински шанс за демокрация. Господин Бащенаро господин Преда прави обвинения, които не са обосновани. Нека видим фактите и се съсредоточим само върху фактите. Ако някой от обвиненията се докажат, аз ще бъда първият, който ще помоля Европейския съюз да преосмисли своето отношение към Молдова. Така че няма съмнение за това какви са фактите. Ето, това решение, това съдебно решение. То буди огромна загриженост от политическа гледна точка. Господин Настасе казва, че това е политическо решение, което не взема предвид публичната воля. Добре, аз поделям този коментар на господин Настасе, но това съдебно решение от него до обвинението, че това е политически инструментализирано решение от някои хора, независимо дали това са правителствени представители или други политици, има, има разлика. Нека не разпространяваме слухове. Какви са фактите? Дали това решение служи на Демократичната партия. Аз не мисля така, защото Демократичната партия нямаше директен кандидат за тези избори. И на втория тур избори те открито подкрепиха Настасе и искам да ви помоля да видите за какво наистина става дума. Имаше среща с европейските посланици и представители на правителството. И те бяха поканени да се свършат с господин Настасе и да го попитат каква политическа подкрепа той би искал да има за, втори, за втория тур. това послание бе предадено на господина Стасе. И резултатът е, че изборът потвърди първия тур, т.е. победата на господин Настасе. Но получих получих следна, следния СМС. А, Кишинев има проевропейски кмет – не социалист. Това беше в нощта на изборите. Обръщам се към външната служба и към парламента да проверят по всякакъв възможен начин какви са проблемите, как възражението може да подобри ситуацията така, че да се предотврати политическа криза и да осигурим един спокоен политически ландшафт за изборите. Господин Додон и Русия са всъщност кандидатите. Ребека Хармс има думата. Тя е последният оратор. I have two further questions and uh, I would like to know аз имам още два допълнителни въпроса. Бих искала да знам, имало ли е наблюдатели на тези местни избори. Бих искала също така да знам малко повече за състава на избирателната комисия за Кишинев. Защото именно тези хора са подали жалбата в съда. Струва ми се, че положението наистина е доста проблематично. Не напред бих искала да обясня защо че напълно разбирам защо с Австравичус обвързва този проблем и проблемите в Молдова с макрофинансовата подкрепа за страната. Но от друга страна бих искала да сегнем проблема, свързан с проблемите с функционирането на системата в Молдова, защото в крайна сметка бедните молдовски граждани ще платят високата цена, ако не се постигне напредък при разследването на, този, на тази измама на века в Молдова. И всички проблеми, при положение, че по-европейски кандидат, който се бори с корупцията, беше избран за кмета на Кишинев, човек, който отявно се бори с олигарсите в Молдова. Не знам какви са възможностите да се обжалва това съдебно решение, но смятам, че трябва да има обжалване и всички в Молдова трябва да са наясно, че ние тук в Брюксел не можем да приемем случващото се там Особено като се има предвид, че предстоят парламентарни избори в страната по-късно тази година и всички проблеми, на които сме свидетели днес, вероятно ще се повторят отново на парламентарните избори. И достатъчно вече сме говорили с колегите ни от Молдова с проблемите реформата на законодателния кодекс. и въпросът за справедливостта в буддизмата кампания. а и не за първ задаваме въпроси за независимостта на съдебната система. Всички тези въпроси днес са пряко свързани с случилото се преди няколко дни в Кишинев. Всички тези проблеми ги обсъждаме отдавна, без да сме свидетели на съществено подобрение. Благодаря на Ребека Харамс. Много ясно изказване. Вече закъсняваме с 15 минути. Аз отговарям за графика по ще ви дам няколко минути за отговор на господин Преда, господин Бущинаро и госпожа Харамс. Разбра също така, че е тук и господин Ленард, ръководител на отделът, е, отговарящ за малко финансовата подкрепа от е, Генерална дирекция финанси на Европейската комисия. Може би искате да кажете няколко думи. Uh, yes, uh, thank you very much. Благодаря ви. Бих искал само да ви припомня, че отпускането на траншовете за макрофинансовата помощ е, са свързани с е, три основни елемента. На първо място е, нужна е положителна оценка за економическите условия, заложени в меморандума за разбирателство. На второ място трябва да продължава да се използват, да се прилагат реформите, свързани с многофинансовата помощ и останалите критерии. Работим тясно сътрудничество с СВД и другите европейски служби, за да се направи оценка на условията за отпускане на първия транш и може би, както знаете, голяма част от заложените условия са свързани с темата, която обсъждаме днес. Три са условията, свързани с борбата с срещу корупцията и прането на пари. И тези условия всъщност са да се намерят структурни решения на проблемите в Молдова. Целта е да се създадат органи, които да засилят усилията за борба с корупцията и прането на пари. Трябва да се гарантира, че са отделени нужните финансови и оперативни ресурси, за да могат да функционират тези органи. В частност става дума за отделата за борба е, и предотвратяване на прането на пари. Този орган беше създаден наскоро и наскоро имаше промени в мандата му, както и в бюджета. На второ място функционирането и наемането на инспекторите за националната за националната орган за интегритет, за честност в... и на трето място трябва да се гарантира адекватното функциониране и адекватното финансово обезпечаване на всички тези органи. Като може би знаете, наскоро беше публикувана стратегия за възстановяване на активи. Като в, в, в, в ролята на новата агенция за възстановяване на активите ще играе ключова роля. Освен структурните дейности, бих искал да спомена също така, че за третият. А, Трябваше има идеи, действие, пряко свързано с банковите измами, или казвам с други думи, за да могат да се върнат средствата, които неправомерно бяха преведени извън страната, ще трябва да се, използва сътрудничеството на страните, които са пряко обвързани в процеса на разследване от съответният орган за установяване на активите. Държа само да отбележа, че ние, отговарящи за прилагането на макрофинансовата помощ, отбелязахме, че това е за нас е много, много важен въпрос. Ще спра до тук. Благодаря ви, господин Ленард. А сега мога ли да видите много отново за заключителни думи? Wie Okay, is it okay for Helmut Scholz to just comment for a moment? Може ли Хамочуц да вземе думата за малко? Съвсем накратко, моля ви. Благодаря ви, господин председател, за проведеното разбиране. Чух отговорите, надявам се Европейската комисия да ме увери, че ще ми предоставят конкретни отговори на коректните въпроси. Надявам се това да се случи не след 3 месеца, а съвсем скоро. Трябва да се ме предвид този проблем в момента, в който обсъждам същите въпроси при предишния транш на макрофинансовата помощ. Към момента нищо не се е променило, така че внимателно чух това, което казахте, но няма реално напредък при разследването. Надявам се да ни предоставите нужната информация, за да може ние като са законодатели се вземем с този въпрос. Благодаря ви. Колегс. Колеги, аз отговарям за графиката си заседание. Вече закъсняваме с 22 минути. Искаш там думата Хартинг за заключителни думи. Няма да приемам вече повече коментари, с които се извинявам. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Направят по въпроса за макрофинансовата помощ. Държа да отбележа, че представителите на Генерална дирекция ЕКФИН спомена по задълженията поети в областта на економиката и финансовата обстановка. Държа да отбележа, че в отношение на политическите предварителни условия, предвид настоящият контекст, смятаме, че трябва много близо да следим как ще се развие положението, за да направим оценка за нашата помощ, като разбира се ще се отрази и на цялостното ни решение. В този контекст ще продължаваме да наблюдаваме процедурата на обжалване не присъда, което е от ключово значение. Съгласен съм с общият ви коментар, а именно Европейският съюз по принцип не прави коментари за съдебни решения, но смятам, че е справедливо също така да кажем, че в Молдова има доста тъжна традиция съдебната система да се използва за политически цели и затова смятам, че трябва много отблизо да следим положението от тази гледна точка. И, както казах в първото си изказване, за нас е от съществено значение да се зачете волята на избирателите. И е ясно също така, че съдебното производство по този начин възпрепятства именно това да се случи. За наблюдателите мога само да кажа, че доколкото знаем е имало само местни наблюдатели. Относно изплатната комисия трябва отново да се, да се осведомя и да отговоря. А за въздействието трябва да кажа, че нашата делегация се опитва да се преборих с законодателния кодекс и да разбера какво реално означава това решение. Доколкото разбираме в момента кмет е госпожа Радо, която е независима, но доколкото разбираме е доста близка политически до Демократическата партия и докато не бъде избран нов кмет, тя ще продължава да изпълнява функцията. Не е ясно също така кога отново ще се проведат нови избори. Това явно зависи също така от процедурните правила. Възможно е новите избори да трябва да бъдат отложени за до година, което означава, че госпожа Радо ще е, остане на поста си още една година. Това е което мога да кажа към момента. Благодаря, господин председател. So, colleagues. Така, скъпи колеги, в заключение бих искал да ви осведомя, че Днес ще направя изявление заедно с Ребека Хармс като заместник председател е, съпредседателите на Евронест, господин Остравициус и в изказването си ще осъдим отстъпването от демократичните стандарти на местата на политик, корупции в съдебната система и нарушаване на свободният избирателен процес, в което нашият докладчик Петрас Австравичиус ще продължи след положението при изготвянето на доклада си за прилагането на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Молдова, който ще бъде гласуван до края на годината. Освен това, още едно съобщение. Президентът Додон ще бъде на посещение в Брюксел и е поискал не само да се срещне с представители на Европейската комисия, но също така и с членове на Европейски парламент. Предвидено е да се срещна с него за кратка среща на 28 юни и ще имам възможността да споделя част от становищата изказани в днешния дебат. Съгласни ли сте? Добре.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 So, dear colleagues. Скъпи колеги, стигнахме до точка 19, последна точка в дневният ни ред. Размяна на мнения с, относно подвъртяването на криза и посредническата роля на Европейския съюз в тази област. Тази точка се обсъжда съвместно с Групата за потвърдяване на кризи и стабилизация и изграждане на мира, ДЕК. Приветствам добре дошли нашите гости, Рудрия Кьонин, генерален директор за потвърдяването на кризи, стабилизацията и изграждането на мира в след конфликтни ситуации, хуманитарна помощ в Федералното външно министерство на Германия и Стефан Тома, ръководител на дирекция потвърдяване на конфликти и правова държава, реформа на сектора за сигурност, интегриран подход, стабилизиране и посредничество в Европейската служба за външна дейност. Вече закъсняваме. Ето защо. Бих искал съвсем накратко да кажа, че първо ще дам думата на госта ни от Германия, господин Кьоник. Разбира се, много е важно да се адаптираме към националния контекст, като подчертава Федералното правителство на Германия – Въпросът е как можем да подобрим междуинституционалното сътрудничество, както и сътрудничеството с, остан... с между правителствата на държавите членки, за да може да гарантираме, че тези мисии за медиация и стабилизация решат на най-добро експерти. Господин Тома, въпросът ни към вас е колко е важно да има един европейски глас. Това беше приоритетът на концепцията ни от 2000 и 2011 година, но едновременно извинете, 2009 година, като отново се трябва да имаме възможност за повече гъвкавост при разглеждане на различните възможности, какво трябва да бъде ролята на Европейския парламент за бъдеще и какво според вас е важно, за да се гарантира повече гъвкавост при усилията за посредничество на Европейският парламент. Ще спра до тук. Първо дам думата на господин Кьони, след което на господин Томас. Ако се надявам да има и въпроси от страна на колегите. Благодаря ви. Okay. Well, thank you very much, Mr. Chairman, and, uh... Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за поканата да се изкажа пред вас и да обсъдим заедно тази за нас толкова важна тема. Както каза председателят, Правителството на Германия миналата година прие нови ръководни насоки за предотвратяването на кризите, разрешаване на кризи и изграждане на мир. Това е стратегическият ни документ за федералното правителство, на който се основава нашите усилия за намиране на по-добри решения в усилите ни за разрешаване на кризи. Целта ни винаги е да подобряваме инструментариума, с който разполагаме, за да станат инструментите ни по-пригодими за конкретните обстановки, в която се намесваме. Целта ни е да обединим всички е, целият капацитет на националните правителства в реакция на избухните конфликти. В контекста на управление на кризи, реакции на кризи и предотвратяването им. През последните години се научихме, че нито един инструмент сам по себе си и нито една институция сама по себе си не може да разреши подобни конфликти. Трябва да работим за тази цел заедно. Имаме нужда от междуправителствен подход или както искате го наречете, но това е една от полуките, която си извадихме от богатият ни опит за реакции на кризни ситуации в Германия. На второ място, Изправяйте се пред приложение, положението, когато непрестанно се увеличава броята на конфликтите, но все по-малко конфликти се разрешават с времето, т.е. все по-бавно се разрешават а, конфликтите. И в а, рамките на Външното министерство за, направи, пристъпихме към цялостен преглед на външната политика на Германия в момента, в който господин Штайнмайер пое поста за втори път. И този процес на преглед беше в основата на изготвянето 10 ръководни насоки, за които вече споменах. Тоест, в рамките на правителството се опитахме да подобрим сътрудничеството си с останалите министерства, както собствена гледна точка, така и в различните инструменти, с които разполагаме. Едно от, от най-основните аспекти при реагирането в кризни положения за нас е заложено и в ръководните насоки. А ами, именно какви точно са целите ни, какво, към какво се стремим, когато Германия се намеси за разрешаване на дадена кризна ситуация. Преди всичко имаме нужда от политически процес, който ни предостави рамката, и да сме наясно какво точно искаме да постигнем в дадена конфликтна ситуация. След което вече изготвяме, изграждаме нужните инструменти, за да проследим този процес и да превърнем този процес в реалност. Това е прост принцип, който обаче по-лесно се изрича, отколкото се прилага на практика. Ето защо трябва да се научим да работим още по-добре на вътрешно правителствено равнище, което не е лесно, тъй като има много институции, като всеки има своят опит, но също така и а, това води до доста разисквания в опитите ни да постигнем обща стратегия и общ оперативен инструментариум. второ място, като казах, нито нашето си сама по себе си не може да разреши конфликта, но същото въжи и за отделните държави. Никоя държава сама по себе си не може да разреши а, подобен конфликт. Ето защо имаме нужда от партньорства. И затова с голяма радост в Берлин се обещаваме, че на много равнище международното развитие е да си задаваме същите въпроси и да търсим същите отговори и решения от различни гледни точки, което пък ни позволява да изграждаме партньорства между отделните членове на международната общност и международните институции. Тъй като съм тук в сърцето на Европейския съюз. Европейския съюз също ни задава същите въпроси. Разполагаме с нова стратегия на Европейския съюз, не нареченият интегриран подход, който в голяма степен напомня на нашите ръководни насоки в Германия. Имаме и нови институции, които се създават в рамките на Европейската служба за външна дейност и колегата Стефан стои до мен. И по различни начини работим заедно с европейските институции, в частност с отдела призъм на СВД, с цел да видим как може заедно да работим и как можем заедно да намерим политическо решение. Но ако погледнете на равнището на ООН, реформите, които провежда генералния секретар на ООН Антонио Гутереш в областта на мира и сигурността са доста сходни. Тоест той се опитва да гарантира че Въединените нации са в по-голяма степен способни да решават международни кризи чрез преразглеждане на, наличните на инструменти. И на последно място бих искала да спомена и Световната банка. Световната банка преминава през процес на цялостно реформиране през последните две години и създаде орган в рамките на съдба, което се нарича нестабилност, конфликти и, населе, и насилие, като имат и специфични инструменти, които да направят самата Световна банка по-подготвена да решава конфликти и кризи. А пък ние сме решили на национално равнище да създадем една мрежа с всички тези институции, обменяме концептуални идеи, но също така работим и съвсем практически заедно, за да постигнем крайната си цел, а именно по-добре да отговаряме на кризите и да постигаме по-добри резултати, защото именно от това имаме нужда. И това е основната идея в дейността ни национално и на международно равнище. И няколко последни думи. Генералната дирекция, която създадохме в Външното министерство преди 3 години, носи дългото име, което прочете току-що председателят, но това дълго име си има своята причина. Четирите елемента, които се съдържат в името на практика, са инструментите, с които разполага Външното министерство на Германия за разрешаване на кризи предотвратяването, разбира се, стабилизацията, изграждане на мига след конфликтни ситуации и хуманитарна помощ. Съсредоточили сме всички тези инструменти в, този, в тази дирекция и също така сме обединили всички бюджети в а, тази дирекция, Си да то значи имаме един орган, една институция, която се занимава с разрешаването на кризи, подкрепя политическият процес, полити, подкрепя политическите институции. И искам да ви дам един пример за това, което правим в последните две години, а именно усилията ни за посредничество. Преди три години се замислихме каква е ролята на Германия като посредник и как бихме искали да се развие на тази наша роля, т.е. каква е целта ни. 20-те години по-късно, вече сме създали добре функциониращи връзки с партньорите ни как, в рамките на, Европе, на Европейския съюз, както на двустранно ни начала, така и с Европейския съюз като цяло. В рамките на ООН работим по 40 проекта. 40 проекта се, се, се ползват подкрепата на Германия в областта на посредничеството и медиацията. Целта ни не е да получим Нобеловата награда за мир. Целта ни е да подкрепим усилията за посредничество за мир, усилия, които се полагат от други институции. Често става дума за ООН, но не само за ООН. Ръководим и двустранни проекти. И подкрепата, която предоставяме също е много различна от чисто финансова подкрепа подкрепа през познания за региона и концептуална подкрепа до активно участие, т.е. случаите, в които Германия активно участва в процесите на посредничество. Ще продължим да го правим. Също така създадохме цяла поредица от обучения, международни обучения за посредници. Правим го в сътрудничество с международни организации, които се занимават с медиация, защото сме убедени, е, че посредничеството е един от най-важните инструменти не само при управлението и разрешаването на кризи, но и при предотвратяването Тоест, медиацията може да се използва и като инструмент за предотвратяване на кризите, което също е много важен аспект. Знам, че вие, членовете на парламента и политическите партии може да играете важна роля в процеса на посредничество и го правите. Много са инициативите Предприятия от Европейският парламент или от е, политическите групи на Европейския парламент, които могат да са много полезни и За нас това също е важно. С това приключвам стъпителните си изказване. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Кьоник. Да сега дам думата на господин Стефано Тома. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата. С ваше позволение ще се опитам да се спра на някой от а, част от дейността ни през няколко години. Това съвпада и с а, работата на Европейския парламент. Както знаете, работим с общата стратегия на Европейския съюз, която е основната ни основа за интегрирания подход за разрешаване на кризи и конфликти, като всъщност това е нашият отговор на новият начин, по който гледаме на конфликтите. Ако погледнем какви са новите понятия, които се появяват, понятия като устойчивост и стабилизиране, например, както и връзките, които са доста необичайни, като, например, развитието, например, се оказва, че имаме една цялостна нова визия за конфликтите, която е много по-сложна и по-цялостна, отколкото до сега. И като и Рудикер, изградихме тази визия в рамките на общата стратегия на Европейския съюз, но същото е процес се осъществява и в други институции. ООН, е, например, обсъжда възможности, под което предотвратяването на конфликти може да се превърне в основният им приоритет. Световната банка и ООН е работят заедно по документът Път към мира, който в крайна сметка, ако погледнете текста, заключението, което се стига е, че конфликтите са различни, че трябва да действаме активно при разрешаването на целият конфликт, на целият процес, също което е записано всъщност в общата стратегия на Европейския съюз. Подобни разисквания се водят и в рамките на държавите членки и привилегированите ни отношения с Германия се дължат на фактът, че Германия проведе същият процес на преосмислене на тази концепция и чрез създаването на генералната дирекция, създадена в Министерството на външните работи. Започваме подобен процес на преосмислене с гражданското общество. Гражданското е важна част от общият а, подход за нас. Тоест, все повече и повече привличаме гражданското общество в нашия процес на обмисляне. И също така организирахме редица от събития с а, а, офицерата свързка за изграждане на мир тук в Брюксел, за да гарантираме, че тяхната мрежа също е част не само от а, официалната ни усилия за изграждане на нова концепция, но също така и за последващи действия. А структурата, която аз не се представлявам тук, известна като призма, се стреми да гарантира именно това холистичен, цялостен визия за разрешаването на кризи, като се взимат по всички различни равнища на Европейския да Работим заедно с Европейската комисия, с държавите членки в рамките на съвета. Все по- и по-често сме във връзка с парламента и Герхард, който е тук, е естественият ни събеседник. Започнахме дори да обмисляме краткосрочни обмени за служители на Европейския парламент, като целта е да се обобщи структурата и да сме сигурни, че работим заедно. Не искаме да променяме правомощите на отделните институции, разбира се, не искаме да гарантираме, че от оперативна гледна точка работим заедно на място. се спра на три основни елемента от наша гледна точка. Първото е предотвратяването на конфликти изготвихме един документ с, с, за размисъл, който представихме на съвета с няколко и, и този документ съдържа няколко идеи. На първо място има политическа дискусия за подвотяването на конфликти. Много важен аспект подвотяването на конфликти е политическите действия преди изпъхването на конфликта. И искаме все повече и повече се обръща внимание на това измерение в съвета. Също така искаме да създадем мрежа на фокусни звена за политически предотвратяване на конфликти с мрежа от тези звена в Европейския съюз и отвъд него. Знам, че в Германия вече има такова звено. Тази мрежа ще бъде важна, за да се гарантира свързаността между отделните институции в държавите членки на Европейския съюз. Също така все повече и повече искаме да изготвим собствен анализ на Европейския съюз за анализ на конфликтите, като анализа на конфликти е много съществен за намеса и разрешаване на конфликти. Трябва да знаем къде отиваме, какво да правим там. Призм се опитва от самото, беше създадено от, от нищото, за да може да сами да изградим нужния капацитет за анализ, т.е. не да го търсим от, от външни експерти. Също така, заедно с Европейската комисия се опитваме да видим как можем да обвържем все повече и повече програмите с политиките. Дали може да се осъществи тази връзка? И тук отново се връщаме за идеята за някакъв хъб, на който да се обобщат всички експерти. Друг елемент важен при подходяването на конфликти от важен Европейски парламент, разбира се, са провеждането на избори. Вие тук играете, разбира се, много важна роля. И това е и сред основните елементи, на които би трябвало да се съсредоточим при усилията ни за потвърдяване на конфликти. Изборите винаги са труден момент за всяка държава, затова трябва да бъдем особено внимание на този аспект. Заедно с вас за първи път работим като например предоставихме специални обучения за участниците в мисията за наблюдение на изборите в Зимбабве, за да се замапят именно аспектите за потенциално избухване на конфликт и също така работим заедно с ООН, когато имаме нужните средства за това. И всъщност това беше идея, която се появи а, след по идея на член на госпожа Шаки, която беше на мисия за бедни против Кения и сподели с нас със своя опит. По отношение на медиацията, трябва да кажа, че изграждаме собствения си капацитет за медиация в рамките на призъм и го правим с подкрепата на държавите членки, които ни предоставят своите експерти, но разполагам също така и с гъвкави инструменти, които ни дават възможност да подкрепим усилията за посредничество по целия свят, като са два основните инструмента. Единият инструмент, на който, с който благодарим на Европейския парламент, е като вие ни го предоставихте. Разполагаме с ограничен бюджет, но той ни дава възможност да финансираме незабавно дейности за посредничество за мир, за което много ви благодарим. А, вторият инструмент го разработихме заедно с а, FBI. Става въпрос за Hermes, който ни дава възможност да финансираме проекти, които се координират извън Европейския съюз. Ще ви дам един пример с Централно-Африканската република. И процесът на медиация беше, се ръководеше от Африканския съюз. Този процес се нуждаеше от помощ и благодарение на нашият а, договор за сътрудничество, за посредничество. Предложихме нашата помощ на президента, който започна да обмисля, как може да се осъществи това посредничество и благодарение на ЕРМЕС следим цялостният процес на преговори. Ще бъде съвсем кратък. Няколко думи за стабилизирането. Тук се появява също нова концепция, която разработихме наскоро. За нас стабилизацията е инструмент, който може да ни даде възможност да предотвратим кризите, конфликтите и насилието преди да се стигне до там. Тоест да изпратим експерти от държавите членки, от Европейския съюз, там, където има опасност да се стигне до насилие, за да може да предотвратим избухването на конфликта. И ще ви дам пример в централната част на Мали. Там осъществихме подобни действия и, да, и нашите усилия дадоха много добри резултати, т.е. помогнахме на местните власти да се справят с основните причини, които могат да доведат на конфликт в централно Мали. Благодаря ви. Скъпи колеги, имаме 10 или 15 на минути и трима записали са. Четирима. Така че не повече от 3 минути. Госпожа Пост. Благодаря. Благодаря за важната информация, която ни предоставихте. Аз ще бъда докладчик за Европа укрепване на европейския капацитет за превенция на конфликтите и ще се обръщам към вас, консултиране. Тази седмица се срещнах с различни заинтересовани страни, включително и Европейската служба и, и това ще продължи, разбира се, в процеса на подготовка на доклада. Виждам, че тук е един от докладчиците в сянка на зелените. Ще продължиме да, да, да работиме по въпроса. Сега разговаряхме за ден, план за действие, по-добро координ, по-добра координация между държавите членки, по-добър инструмент за реагиране при спешни случаи и определяне на, дъл... на дългосрочни политически цели, т.е. пълна превенция на конфликтите. По-добра координация между държавите членки и тези, които е, извършват действия на терена необходимостта от медиаторство в областта на превенцията на конфликти, конфликти повече инвестиции и обучение на медиатори, включително и на депутати, и включ, включването на а, медиацията и на превенцията на конфликтите в разни политики, включително политиката на търговия и други, обмяната на най-добрите практики, както и нещо, което е много важно, помирението след това и възвръщането на доверието и укрепването на доверието. От това ще почнеме. Ще почнем да работим по доклада някъде в началото на септември, така че ще продължа да поддържам контакти с вас двамата. А, говорихме също така. А, за това да а, об... да укрепиме и и обучиме хора, които ще разпространяват стойностите и ценностите. Демокрация. Госпожа Валеро. Не, не, не трябва ли да, да имаме подобна структура и на европейско равнище? И нещо като ам, изпълнителна агенция, може би немците биха могли да предложат подобна идея на... Министър Гейбриел said that there is a need for PESCO Plus. И господин Гебър каза, че трябва да има ПЕСКО Плюс в областта на гражданската защита и необходимостта от европейски граждански корпус на мира. Иде, идеята беше пред, предложена, има изследване, не знам дали разполагате с него, ако не, ще ви го предоставиме. Аз съм, да. Аз идвам от Швеция. Work together. Germans and, and Swedes, could that, this be an idea to push for in, at the така че в моята страна подобни структури съществуват, но бихме могли да ги създадем на европейско равнище и разбира се, можем и много полуки да извлечем от външната си политика, но много често но, но трябва да има трябва много да се даде много по-голяма видимост на положителните резултати. Има страшно много положителни резултати в превенцията на конфликтите, а, обаче никой не знае за тях. А тук в Европейския парламент като че ли говорим повече за конфликти и за войни. Тук в документа, виждате, пише отбрана. Тук трябва да бъдеме, да го напишеме мир. И мисля, че а, опитайте да, да, да смените термините и това ще помогне. инструмента за стабилност и инструмента за а, мир. Те са все по-малко и по-малко финансирани. Какво мислите за това? Много има за какво да се говори, но просто не може. Защото по принцип хора, хората, които се борят за отбрана, се борят и за мир. Госпожа Люзи. Äh, äh, äh, това, което каза госпожа Валеро, беше много хубаво, а именно изместване на фокуса към политиката за сигурност. Тоест, фокуса се премества от гражданския сектор навън към него, от него – Госпожа Могерина, Могерини говори за инструмента за мироопазване и тук обаче няма област за предотвратяване на конфликти по граждански начин. Говори се за въоръжаване. Да, няма липсва думата мир в името на инструмента. Има различни външнополитически инструменти на Европейския съюз и тук искам да напомня за едно становище на организацията Хляб за света. Не мога да цитирам подробно това становище поради липса на време, но се вижда, че тези инструменти че много от тези граждански инструменти ще бъдат заличени. Това казва хляб за света. Е, тук става дума за демобилизиране, за подкрепа на деца, войници, е, за намаляване на напрежението. Много тези инструменти ще престанат да съществуват. Е, интересуваме вашето мнение по този въпрос. Освен това, средствата не са безграничени. Това, което се дава в една област, в друга област ще липсва. Какво мислите по този въпрос? Okay, colleagues, I've been informed that the interpreters are about... Разбирам, колеги, че преводачите ще ни напуснат, но ние ще продължим. Annelies is the last speaker.